Colleagues, uh, good afternoon. Um... колеги. Тъй като председателят не присъства и заместник-председателите не са на разположение, с съгласите на госпожа Гянц, бях помолен да изпълнявам задълженията на председателстващ. Надявам се това да не предизвика брожение. И най-напред нека кажа, че ще има някои промени по искане на докладчиците. Точка четвърта за защита на еврото и други валути от фалшифициране. Това е доклада на госпожа Макинтайер. Този доклад ще бъде обсъден около 4.15. Затова ще започнем с точка пета решение на съда на ЕСЕ и шеста точка посещението на делегацията свързано с сигурността и правосъдието. Системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието. Гласуването на доклада на госпожа Габриел, това е 15-та точка, ще бъде отложено за по-нататъчни заседания. И с тези няколко промени, ако нямате възражения, позволете да обявя дневния ред за прият. Сега внасям за ваше одобрение следните препоръки на координаторите, избор на докладчик, с огромен интерес и удовлетворение. Аз съм избран да бъда такъв по становището за 29-я доклад за прилагането на правото на ЕСЕ 2011 година. Ако няма много силни възражения срещу това предложение, приема се. Трета точка текущо състояние на междуинституционалните преговори и законодателните процедури, триалозите. Господин Лопес Гиар е бил председател на две такива заседания в търсене на решение за делегиране, такто е в контекста на програмирането и финансовите програми, които попадат в правомощията на комисията Либен. Ние от парламента сме разработили компромисно решение, което отговаря на изискването на председателския съвет и на координаторите. И възоснова на прецедентите по други финансови инструменти и гласуваното в други комисии, доста голям напредък бе постигнат по а, свързаните с темата програми. Генерална дирекция по вътрешни работи пое а, ангажимента да представи в писмен вид а, такива а, предложения най-късно до петък 13 септември. Това обаче все още не се е случило. Председателят, разбира се, заедно с всички други докачици и докладчици в Сянка, ще продължат да защитават прерогативите на парламента по тази важна точка. Ще ви предоставяме актуална информация, когато има развитие и след като получим съобщението от комисията. По-нататък е, на 25 септември може би ще бъде проведена още една среща. Председателят, освен това, а, докладът пред председателя Шулц, който ще организира такава среща на високо равнище през идните седмици. Пета точка. Решението по дело C648 наклонен черта 11 на Съда на Европейските общности за държавите членки, които отговарят за а, молби за даване на статут на беженци и даване на обежище. Сега ще дам думата на правната служба, която да ни запознае с това дело. То представлява особен интерес за парламента. Предвид общата политическа декларация за на преработената декларация от е, Дъблин. Този случай има своите последици и комисията обмисля ново законодателно предложение за приспособяване към разпоредбите на регламента от Дъблин. Ако този казис промени текстовете на акта, то тогава става дума за жалбоподатели, които са непълнолетни и без предружител. И сега ще дам думата на правната служба, която да направи своето изложение. Uh, Благодаря, господин председателю. Делото, което въведехте, се отнася до тълкуването на регламента Даблин 2. Както знаете, преработването на този регламент е част от така наречения пакет за обежище. И нека само припомня, че този регламент повдига критерия за отговорността на държавата членка за разглеждане на заявление за убежище, така че компетенцията, компетенцията за, се резервира за една държава членка. И тук са валидни правилата в държавата, според които държавата трябва да се определи по силата на тези критерии. Именно това е държавата членка, в която е, е подадено заявлението. Тя също може да поеме отговорност изцяло на базата на клауза по-нататък регламента разписва правила за ситуацията, при която жител на трета страна иска обежище в друга страна, освен тази, която е по силата на регламента. И регламента разписва процедурата за трансфер, негов трансфер към държавата членка, която е отговорна. Делото, което обсъждаме днес, започна с искане за преюдициално решение, което постъпи от Обединеното кралство. Апелативният съд по член 6 на регламента Дъблин за определяне на отговорната държава членка за разглеждане на заявление за обежище убежище на непридружено непълнолетно лице. По отношение на това има, става дума за двама непълнолетни и още един, които са подали заявление за убежище в Обединеното кралство. Нямало присъстващи членове на семейството. Установено било, че тези непълнолетни вече са подали заявление за убежище и в други държави членки, в Холандия и в Италия. И за това бе решено, е било решено, че тези лица ще бъдат прехвърлени в тези държавни членки, които са отговорни за разглеждане на заявлението на молбата. Тези непълнолетни са уважили законността. Трябва да се отбележи, че преди процедурата на прехвърляне на двамата непълнолетни, след като един от тях вече е бил прехвърлен, властите в Обеденото кралство решават да разгледат заявлението за убежище по същата тази клауза. Въпреки това, въпросът в съда Съда на Обединеното кралство поисква а, малко а, обяснение по член а, 6, а, който определя две степени на отговорност на държавата членка. Първо въпрос е дали непридруженият ни има членове на семейството и роднини в държавата. В случая тази държава членка става отговорна за разглеждане на заявлението, защото това е в най-добрия интерес на детето. Както бе споменато по-рано, тримата непълнолетни в, по това дело нямат такива роднини в нито една от държавите. В този случай държавата членка, и аз цитирам, където той е подал заявлението за обежище, която е отговорна. Но ако той е подал заявление в повече от една държава членка на Европейския съюз, както в случая с тримата непълнолетни, тогава член 6 не, раз, не дава решение на такава ситуация. Ако си спомняте, член 6 беше една от а, точките на раздора по време на а, дискусиите между парламента и съвета. И наистина поради липсата на яснота относно тези заявления. Ще се върна на тази точка, но първо нека да коментирам решението взето от съда. Съда постановява, че когато не е придружен непълнолетен, чет, който няма роднина в територия на държава членка, е подал заявление в повече от една държава членка, държавата членка, в която той се намира, след като е подал заявление там, ще бъде определена като държава членка отговорна. Най-напред съда взе предвид текста в контекста на това решение и реши, че не дава яснота за това коя точно от трите държави се има предвид. И в случая член 6 не може да бъде призован в процедурата и тогава се във всъщност адвокатите а, излязаха със свое становище и се каже, че член 6 ще бъде единственото решение а, при кое и ще покрива всички възможни ситуации за непридружени малолетни. Също така изтълкува член 6, а именно като ефективен а, достъп до процедура и по разпоредбите на този член се фокусират най-вече върху а, непридружени малолетни. И взеха предвид факта, че разпоредбата се отнася до непридружени непълнолетни, особено като една уязвима група, която се нуждае от международна подкрепа. И съда постанови, че процедурата не трябва да бъде ненужно удължаване и за това непридружаванията непълнолетен не бива да бъде прехвърлен в друга държава членка. По отношение на преамбил 16, по отношение на основните правила в хартата за правата, съвета, съда, извинете, се позова на това и заключи, че такова едно тълкуване води до заключение, което е в най-добър интерес на детето и разпоредбата трябва да бъде тълкувана по принцип като определяне на държавата, в която младежът е подал заявление. Може би си спомняте преговорите по новия дублински регламент и комисията се опита да даде пояснение по член 6, който сега стана член 8. И наистина в интереса на най-добрия интерес на детето за определяне на отговорната държава членка. Парламентът също така положи големи усилия да даде по-голяма светлина на решението по член 6 за по-голяма закрила на тези младежи и да се избягват ненужни трансфери на, млади, на непридружени млади хора. И в мандата си той се позова, че това ще бъде държавата членка, където най-напред е подадено заявлението. По-късно обаче отказа модифициране на разпоредбата, като се позова на съответният дело, което бе обявено като непредсказуемо по изход. Позоваха се пак на член 8 и препратка към държавата членка, където непълнолетния е подал своето заявление без по-нататъчно определяне на ситуацията. И пак се изтъкват най-добрите интереси на непълнолетното лице. Накрая се реши да се издаде общо изявление. Според това изявление комисията ще помисли за ревизия на а, разпоредбата за непредружените млади лица в светлината на именно на, този, на това дело, по което съда вече се е произнесъл най-късно до юлия 2016 година. И законодателят тогава ще упражни своята компетенция в духа на защита на най-добрия интерес на непълнолетното дете. И в светлината на това решение то ще бъде изключително важно за тълкуване на член 8 на новият е, Дублински регламент, след като той стане актуален. Благодаря. Um, Благодаря. Един-двама е, колеги пожелаха да се изкажат. Ще им дам думата и след това е, ще дам думата на представителя на комисията господин Райн. Госпожа Викстрюм. Благодаря, господин председател. Не се чувства често да бъдем развълнувани от думите на правната служба. Но днес аз лично смятам, че днешния, че днешния ден е по-различен. Помня колко се борихме. Благодаря на вас, господин председател, и на другите докладчи в сянка за това, което постигнахме. Понякога се случват чудеса. Помните, че ние приехме през юни обща система за обежище и сред тях е новия регламент Дъблин 3, чийто докладчик съм. Един от най-трудните въпроси преди последното споразумение, след много пречки, беше въпроса за непридружените малолетни лица и за това къде да се разгледа тяхната молба. В предишния регламент се казва, че това трябва да бъде в страната, в която са били подадени молбите, което се тълкуваше в повечето случаи като разпоредба изискваща прехвърлянето на малолетното лице в тази страна. Комисията искаше да уточни този въпрос и да каже и съответно искаше да включи разпоредба за последната страна, в която е въведен, подадена молбата, но съветът настояваше за първата страна, в която е подадена. Трудно беше да се постигне компромис между институциите и накрая споразумението беше да се запази текст от старата разпоредба, но да се добави, стига това да е в е, върховен интерес на непълнолетното лице и след това съвместно позоваване на е, съдебното решение. Съдебното изявление, изявлението подписано от трите институции, изисква комисията да, раз, да преразгледа а, разпоредбата и да я приведе в съответствие с решението на съда. Аз много се зарадвах на решението на съда, защото това доказва правилността на нашето тълкуване. Непълнолетните лица не би трябвало да бъдат прехвърляни трябва да им се осигури спокойствие и стабилност в страната, в която се намира детето. Мисля, че тук е много интересно да видим как е било прието това съдебно решение в различните държави членки. Според мен решението е ясно и трябва да се изпълнява като такова. Не придружените непълнолетни лица не би трябвало да бъдат предмет на прехвърляния. Бих искала да чуя комисията дали това се спазва, дали се изпълнява в съответните държави членки. Приемам, че комисията в съответствие с решението на съда ще представи на парламента нов вариант на член 8а, за да го приведе в съответствие с новият регламент на Дъблин и решението на съда. Въпросът ми към комисията е кога ще стане това? И с това ви благодаря. Очаквам с нетърпение отговора. Определено ще дадем възможност на комисията да отговори на този въпрос и сега искам да отдам дължимото на госпожа Викстрюм за извършената от нея работа в тази конкретна област. И други, разбира се, работеха, но вие положихте особени усилия. Госпожа Сепел е следващата. Благодаря, господин председател. След като изслушахме това, което каза предишната ораторка, ще бъда кратка. Имаме съдебно решение, обаче практическото изпълнение е нещо съвсем различно. Ето защо искам да видя какъв ще бъде ефекта от съдебното решение. Това е много важно с оглед на правото, на беженското право и разпоредбите и практическите действия по отношение на непридружените непълнолетни лица. Чудя се дали е, строгите правила на Дъблин ще бъдат е, включени. Аз не съм напълно е, удовлетворена, тъй като търсещите обежище не се разпределят равномерно в държавите членки. Трябва да държим сметка за баланса, особено по отношение на непълнолетните лица. Дали ще бъде предприето нещо на практика? Госпожа Морвай. Благодаря. Ще говоря на унгарски, защото проблемът е актуален в моята страна Унгария Увеличава се броят на търсещите убежища. Наскоро имаше напрежение вследствие е, на откриването на нов е, лагер в Дебрецен. Стотици хиляди напускат страните си и това е резултат от несправедливи войни, водени от западния свят. То е и последица от несправедливата международна система. В това няма нищо хубаво. Това е лошо за онези, които напускат страните си, лошо е за онези, които страдат от, от социално напрежение в приемащата страна. Що се отнася до конкретния случай, все още не разбирам. Основният въпрос е какво какво означава не придружено непълнолетно лице в Европа. Как са пристигнали? Жертва на трафик ли са? Как са се оказали в Европа? Очевидно, е, не може едно 10 годишно дете от е, третия свят е, самичко да реши да отиде в Европа. Някой замислил се по този въпрос. Тук става дума за трафик след като има трафик, трябва да има разследване на противозаконна дейност. По-нататък, благодаря на експертите за тяхното изложение. След като бъде разгледана молбата за убежище, Първият принцип, който трябва да се спазва е висшият върховният интерес на детето. Има ли експерти, които представляват страните, от които идва детето? Има ли някой, който представлява семейството? В... Има ли някой, който говори езика? Или ние просто приемаме, че всеки, който дойде от третия свят, трябва да бъде прият в Европа, просто защото е, в третия свят е, не е много приятно за деца. Искам да поставя нещата в съответния контекст. Това, което обсъждаме днес е решението на съда. Разбира се, не обсъждаме въпроса за непридружените непълнолетни лица като цяло, тъй като темата е огромна и трябва да поставим нещата в контекста на резолюцията, прията от парламента за непридружените малолетни лица. Тази резолюция беше приета в Страсбург миналата седмица и е, като част от доклада на госпожа Гризбек. Също така ние работим. Има и друга тема, свързана с трафикантите на хора, които поставят непълнолетните лица в подобна ситуация. Въпросът не е не свързан с онзи, който обсъждаме. Смесването на правото и решението на съда – и субективността, която е необходима, когато разглеждаме въпроса на непридружените непълнолетни лица, е интересно. Чухме как стоят нещата от правна гледна точка. Тук всички предпочитат яснота и простота. Но когато разглеждаме тази категория лица, независимо от обстоятелствата, с конкретните обстоятелства не можем да не подходим и до някъде субективно. И затова сега ще дадем думата на комисията, за да отговори на зададените въпроси във връзка с изпълнението. Господин Стивън Райен, който е заместник началник на отдел, ще се изкаже по въпроса. Благодаря, господин председателю. Комисията топло приветства това решение и госпожа Малмстром спомена това в Страсбург по време на пленарното заседание по приемането на пакета за обежището. Това решение на съда потвърждава тълкуването на комисията за, на Дъблинския регламент. Позицията ни е непроменена но има внесена по-голяма яснота по материално-правните аспекти. Става дума за решение срещу ненужното прехвърляне на непълнолетни от страна в страна и необходимостта да се поддържа върховния интерес на детето. Комисията ще изпълни своите задължения, проистичащи от приемането на документа и съвместната декларация и ще помислим дали би било подходящо член 8 да бъде преразгледан. Ако това бъде направено, то ще е целенасочено с цел приемане на конкретна разпоредба. Комисията провежда вътрешни разисквания в момента относно необходимостта от подобно изменение. Това трябва да е изменение, което да внесе яснота по тълкуването на понятието. Това би било най-добрия резултат. Е, решението е ясно, незабавно приложимо и трябва да се помисли дали е нужно изменение. Едно решение, което ние ще вземем в кратки срокове. Ако пристъпим към такова предложение, парламентът и съветът в крайна сметка ще имат окончателната дума. Все още не е ясно какви ще са сроковете. Необходимо е да бъдат взети предвид политически съображения, за които аз в момента не мога да се изкажа. Бе зададен и въпрос за прилагането на това решение на съда в държавите членки – това решение е взето още през юни. Подобно на всички други решения на съда за действащото право, те са незабавно приложими и се превръщат в неделима част от правото на Европейския съюз. Следователно трябва да бъдат съблюдавани. Доста скоро след вземането на решението бе проведено заседание – комисията ще продължим с наблюдението и разбира се, ще има и последващ контрол. Ще се възползваме от правомощията, с които имаме и няма да се колебаем да започнем процедура, ако бъде установено нарушение на разпоредбата предвид недвусмисленото решение на съда. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Може би комисията ще е добре да ни държи в течение за прилагането на това решение или съответно неприлагането му. Госпожи и господа, минаваме към следващата точка, номер 6 от дневния ред, делегация на Комисията по граждански свобода бе на посещение седалището на Европейската агенция за оперативно управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието, съкратено и Еселиса в Талин, Естония, между 29 и 30 април 2013. Тази нова агенция за оперативно управление започна работа на 5 декември миналата година. Делегацията посети нейното седалище в град Талин. Както казах, това бе направено през април месец господин Куалио и господин Лухан участваха в тази делегация бе посещена и техническото седалище на тази агенция, която се намира в Страсбург. Сега ще дам думата на господин Куелю да направи едно представене на а, доклада на тази делегация. Благодаря, господин председателю. Както казахте вие самите, бяхме в Естония, бяхме и в Страсбург. Това са няколко а, места, место за работа. На първо място трябва да кажа, че логистичната подкрепа не бе на ниво. Нямам предвид секретарията, но ако парламентът създава затруднения при командироването и пътуването в Страсбург, особено когато имаме пленарни заседания, се появяват бюрократични пречки, <clears throat> а не би трябвало да е така. <clears throat> Посетихме тази агенция Лиса в Талин, срещнахме се с министъра на вътрешните работи на Естония за кратко, агенцията успя да изпълни своите задължения и да работи целесообразно. Има един проблем и той е свързан с асиметрията по отношение на щатните служители. Наясно съм, че би трябвало да има взаимовръзка между жизнения стандарт, издръжката на живота и възнаграждението на служителите, но има асиметрия. Очевидно, че хората няма да искат да работят някъде, където ще получават много по-низки заплати, както е в Естония. Видяхме, че в Страсбург почти няма празни щатни бройки, но в Естония има доста. Много повече кандидати има за длъжности в Страсбург, отколкото в Естония. И в бъдеще, според мен, ще трябва да преценим а, по какъв начин ще прилагаме съответните среднопретеглени коефициенти. защото не се отчита онова, което ни налага здравия разум. Не знае дали съответно наетите служители не са били достатъчно квалифицирани за поддръжка на мащабни информационни системи. Ако искаме тези хора да са квалифицирани, не може да им се плаща така защото те ще отидат в Париж или някъде другаде да си търсят работа. Длъжностните характеристики са едни и същи, обаче заплатите в Талин са различни от тези, които се плащат другаде. Заключенията, до които ние стигнахме, отразени в нашия доклад, е дадем зелена улица на агенцията да поздравим ръководството и за направеното и да обърнем внимание на това, че и в Естония, и във Франция се оказва национална подкрепа на агенцията, като инсталирането става безплатно. Нито във Франция, нито в Естония е платено за инсталирането. Това не е вярно обаче за Австрия, където на австрийската страна е било заплатено за осигуряването на помещения за а, резервните системи за бекапа. Има и препоръка, а именно агенцията да поддържа тесни отношения на сътрудничество с държавите членки – и да разчита на национални опити, експертни знания и консултативни групи. Мисля, че всички в агенцията са наясно с тази необходимост и в Естония, и в Страсбург. Видяхме признаци за високо ефективна работа. Благодаря. Благодаря Госпожа Сепъл има въпрос, но преди да й дам аз думата, имам въпрос. Доколкото разбирам, тези агенции са разположени в различни държави членки. Различните държави членки са кандидатствали да бъдат домакини. Вие казахте, че има разлики във възнагражденията на служителите и разлики в цената, разходите за поддръжка на сградния фонд. Що се отнася до прозрачността? и обективната преценка на разходите, бихте ли казали, че наистина има прозрачност при определянето на тези разходи? Как стоят нещата? Имате ли мнение по въпроса? Не, не мисля, че имаме проблеми с прозрачността. Ние знаем, че Франция предоставя безвъзмезно а, помещения. Същото прави и Естония по един дипломатичен начин. Това го направиха, за да спечелят домакинството като предоставиха помещения. Не така стоят нещата с Австрия. Така че ние много добре знаехме точно какви са разходите. Що се отнася до заплатите, доколкото разбирам, това е политика на Европейския съюз и тя не въжи само за тази агенция, но когато има връзка между издръжката на живота и заплатите, се получава така. В някои случаи обаче това не е една добра политика, защото става дума за високо квалифицирани хора и служители. И ако те не са готови да да да обявят търгове, защото предпочитат да съхранят размера на възнагражденията. Мога да ви дам и пример с други институции. Има хора в комисията, които вече работят в Брюксел и те не кандидатстваха, защото знаеха, че така ще губят доходи. И именно затова трябваше агенцията да отхвърли кандидати, защото кандидатите, които имаха готовност да се включат в а, търга, не отговаряха на изискванията за квалификация. И аз разбирам взаимозависимостта между качеството на услугата и местоположението на агенцията – но аз бих предложил на бюджетната комисия да направи анализ и да прецени дали понякога не настъпват вреди а, по отношение на качеството на хората, които можем да наемем. И съответно в някои случаи може да се направи едно отстъпление от коефициентите, които се прилагат. Благодаря. Госпожа Сепел има думата. Благодаря много. Господин Коелю повдигна един въпрос в контекста на това, което разглеждаме, който не се отнася само до този въпрос. Говорим за а, информационна сигурност, експертиза, правно сътрудничество, ноу-хауто, което съществува, не винаги мигрира към публичния сектор, защото там заплатите не са така високи, както в частния сектор. Това въжи и за сектора на информационните технологии. Господин Коелю каза, че че не бива да се а, понижава нивото, но очевидно има недостъка на капацитет и тези агенции се изправят срещу такъв проблем. И аз продължавам да се питам за това колко интензивно в рамките на този проект за събиране на данни можем да гарантираме безопасност и сигурност и да видим как да видим дали данните не са а, а, гарантира, не е гарантирана тяхната сигурност, дали не става копиране на данни. Това вече беше обсъждано и преди. Дали, господин Коелю, бихте искали да отговорите? Благодаря. До сега ние знаем, че не е намерен нито един единствен проблем, в тази връзка в цялата европейска мрежа. Двата случая, за които аз знам на изтичане на данни, се дължаха на липса на контрол на национално ниво. Тоест, тези, които работеха там в националната система, са дали възможност за изтичане. Ние в Европейския парламент трябва да се запитаме дали държавите членки, за да осигурят връзка, дали гарантират достатъчна безопасност. Но в момента ние не можем да виним тези нови агенции, защото те работят добре. И нашата пряка а, отговорност е такава а, да не допуснем нито един единствен случай на изтичане на данни. Разбирам от секретарията, че имаме писмо, което се подготвя от комисията по отношение а, на този въпрос и да се надявам, че то ще помогне а, много. Има ли някой още, който желая да се изкаже? В такъв случай ще каже че нямаме никакви възражения. Доклада е приветстван от всички. Ние сме благодарни на господин Коелю и той е прият от нашата комисия. Благодаря още веднъж за вашата работа. Дами и господа, имаме още един въпрос, една тема, която може да започне едва в 4.15, когато дойдат участниците. Дори се очаква <laughs> изненадан, каза председателя, че има германци около тук но ще трябва да прекъснем за малко и да продължим в 4.15 с остан... другата точка. Uh, но мисля, че това е единствения и най-добър начин. Прекъсваме до 4.15. Ladies and gentlemen, welcome back from your refreshment break and um, we're now going to move on. След тази почивка преминаваме към точка четвърта. Казвам, председателя казва, добре дошли на тези, които са дошли сега защита на еврото и други валути от фалшифициране чрез средствата на наказателното право. Това е рамково решение 2000 черта 383 на съвета. Докладчика е Макентайр, Антея Макентайр. Нека само да покажа колеги, че на 19 юни нашата комисия изслуша проекто становище от госпожа Макентайр и от тогава да, късметли сме. 57 изменения са внесени. Ще дам думата първо на докладчицата, след това ще поканя докладчиците в сянка, които са присъстват да се изкажат и членове на комисията, които биха искали да се включат в дебата. А накрая ще помоля комисията любезно да коментират върху дискусията и измененията, които са внесени. Най-напред Госпожо Макентайр. Благодаря, господин председател. Колеги, този доклад се отнася до едно предложение да подобрим съществуващото разпоредба за борба с фалшифицирането на еврото, което е заплаха за бизнеса и а, има връзка и с а, организираната престъпност и то сериозна. И както каза председателят, вече проведохме дискусия по първия проект доклад от моя страна и най-общо казано това а, предложение бе приветствано. Само в две области имаме известни разногласия. Първата е по въпроса за териториалността. Аз вече внесах изменение, което според което държавата членка трябва да има върховенство а, при решаване кой да има съдебната компетентност. И мисля, че не съм подразняла твърде много колеги с това. Друга важна, друг важен въпрос е по минималните санкции. Комисията смят, възприема хармонизираща подход като един, едно възпиращо средство. Но значителен брой държави членки смятат, че този вид минимални санкции са прекалено амбициозни и са против принципа на субсидиарността. Аз също смятам, че поради разногласията между държавите членки и различията, създаването на хармонизирана система на минимални санкции ще има като резултат, резултат един непоследователен ефект и а, ще са контрапродуктивни в края на краищата. Значителен брой изменения, които бяха внесени, са съсредоточени върху минималните санкции, а голям брой са в същата посока. И аз съм изключително благодарен на госпожа Стриквър, на господин Дион и на господин Тефари за техните изменения в тази област. А също са благодарни на госпожа Пападополо и на господин Вос за тяхните изменения към преамбюла измененията на госпожа Фаян. С, тях имам, с някой от тях имам проблем, но трябва да кажа, че изменение 39 и 57 изцяло приветствам. По други имам някои въпроси, но смисля, че а, из, вместо да коментирам по-нататък, по-добре е на заседание на докладчиците в Сянка да го обсъдим и смятам, че с всичко това изпращаме е, ясен сигнал на държавите членки колко важен е въпрос и че ще намерим положителен път напред. Благодарна съм за сътрудничеството, помощта, които получих от докладчиците в е, сянка госпожа Уикстрам, също ми оказа голяма подкрепа в това. Очаквам с нетърпение да работя с всички тях в заседанията на докладчиците. Сянка и да постигнем добър резултат. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка, които пожелаха да се изкажат госпожа Трифлер. Благодаря. Благодаря. След анализа на въздействието, комисията установа, че държавите членки имат различни начини за борба срещу фалшификацията. Тези различия са свързани с начина на противодействие. Комисията иска да определи минимални едини изисквания. За, има различни изисквания за физическите лица, които фалшифицират и разпространяват фалшиви монети. Някои държави членки прилагат само, едно, само една санкция за фалшификация. Спор... това означава, че много нарушители могат да осъществяват своята дейност в държавата членка, в която законодателството е най-снисходително. Аз съм внесла няколко изменения. Първо, за нарушенията, държавите членки могат да предвидят и други санкции, а не само лишаване от свобода. Второ, отчитат се различно, различно ниво на санкции от един месец до 8 години. Запазих волята да се запазят единните изисквания в държавите членки. Що се отнася до предложението на комисията, аз реших да премахна прага, т.е. сумите, които, опред... които определят нивото на сериозност на престъплението. Има различни економически, различ... Има економически различия между държавите членки една сума се възприема по различен начин в различните държавите членки и оставяме свобода на осмотрение на съдилищата в държавите членки. Надяваме се да постигнем споразумение и да решим съществуващите проблеми. Госпожа Фейон, благодаря, благодаря на докладчицата. Ще мина на словенски, казва оратора. Благодаря много. И на докладчицата, и на докладчиците в Сянка за цялата работа, която сте извършили до сега и за това, че ни представихте доклада. Аз съм сигурна, че ще обсъдим измененията. Лично аз смятам, че предложението на комисията е добре списано. Аз самата внесах 10 изменения. Дискусията днес по отношение на защитата на еврото и други валути от фалшифициране се случва в един удобен подходящ момент економическата и финансова криза все още е на лице. А, това а, дава възможности на фалшификаторите и така, че всяка мярка за борба срещу това явление е добре дошла. Аз също така искам да се спре на въпроса за минималните санкции това е въпрос, е, от който очакваме проблеми при прегова... бъдещите преговори с съвета и с политическите групи в парламента. До какво опират нещата? Имаме един широк набор от е, е, наказателно-правни системи и наистина фалшификаторите се ориентират къде могат най-добре да действат. И за това аз лично подкрепям тези минимални санкции. Моята държава Словения вече е въвела 6 месеца затвор и а, все още не сме дискутирали този въпрос в политическата ни група, но обсъдихме общия въпрос за минималните санкции. Аз смятам, че в най-скоро време е наложително да го а, обсъдим по това досие. И се надявам, че ще намерим обща почва с докладчицата и също, че преговорите с съвета ще приключат възможно най-скоро и ще можем да приемем този доклад в най-скоро време. Благодаря. Благодаря председателя, госпожа Викстрън. Благодаря много. Аз също приветствам доклада Намирам цялата, целият подход за мъдър и споделям нейните възгледи и тези на някои други колеги, че не бива да въвеждаме минимални санкции в това предложение. Много държави членки нямат такива санкции в наказателно правната си система като спазват принципа на пропорционалност и правна независимост. И а, те биха били а, в противовес с а, принципите на националните съдебни системи. Аз мисля, че много от измененията, които са в нас, внесени са в тази посока и съм сигурна, че ще намерим една добра позиция в парламента а, под ръководството и съветите на нашата отлична докладчица. Благодаря. Благодаря много, председателя. Господин Таварис, господин Дион, не ги виждам, каза председателя. Продължавам с госпожа Матия. Благодаря, господин председател. Най-напред нека да ви прочета речта, изказването на господин Фос. Представих изменения срещу минималните и максимални санкции – хармонизацията на санкциите може да се приеме, за да се избегне е, туризмът е, при избор на юрисдикция. Внесах изменение, за да провокирам дискусия, защото може да се стигне до а, е, намеса в намесата на наказателно-правните система. мисля, че трябва да се приеме санкция, която е адаптирана към нарушението. В Германия има оп... Оп... кражбата се, раз... се разделя на няколко степени в зависимост от откраднатите суми и начините на осъществяването им. Ако едно лице, лице открадне портмонето на възрастна дама и там има само 5 евро, санкцията е слаба. Ако открадне пенсията и от 500 евро, това е сериозно нарушение – мисля, че това, което се предлага, противоречи на принципите в Германия. В Германия се взима предвид използването или неизползването на оръжие. Мисля, че е твърде рано за хармонизация на санкциите. Трябва да се откажем от минимални и максимални санкции, по-скоро да разгледаме различните практики и да, ви, и да се съобразим с спецификата. Може би контактната група на Деми Де Йонг по наказателното право може да изиграе определена роля. Това е, беше изказването на Аксел Фос. Драги колеги, искам да ви кажа, че в нашата политическа група Поставихме групата за минималните и максимални санкции, хармонизацията на санкциите в европейския проблем, но както казаха редица колеги тук, дали трябва да променяме наказателно-правните традиции в е, държавните членки. Знаете, че съветът все още не се е произнесъл по въпроса няма е, ясна воля за е, хармонизация, въпреки че обсъждаме този въпрос е, дори в комисията Крим. Искаме да се преборим с организираната престъпност, но нека не се месим в наказателно-правните системи на държавите членки. Нашата група още няма ясно становище. Накрая ще поканя госпожа Макинтайр да отговори на някои от повдигнатите въпроси. Господин Де Йонг се присъедини към нас, то докладчите в сянка. Искате ли да кажете няколко думи? Заповядайте. Благодаря, извинявайте, че закъснях. Нямах намерение да закъснявам, но трябваше да участвам на важно заседание у дома и сега пристигнах в Брюксел. Ще се огранича до един въпрос, тъй като внес, внесах изменения. Въпросът, повдигнат от господин Вос чрез госпожа Матю, е изключително важен – идеята за въвеждане на минимални или санкции, е, минимални или максимални санкции, е, всъщност е, противоречи на традицията. В наказателното право са предвидени минимални и максимални санкции, т.е. държавите членки трябва да гарантират, че максималните санкции са на определено ниво. И сега в този случай и с оглед на защита на финансовите интерес на Европейския съюз, комисията въвежда идеята за минимални санкции. Може би разликата изглежда маловажна, но тя всъщност огромна, имайки предвид разликата между традициите на държавите членки. Някои имат минимални санкции, други не. Онези, които нямат, смятат, че съдята в конкретния случай е този, който следва да отчете всички обстоятелства, в това число и смягчаващите, за да може обвинение да получи по леко наказание в някои случаи и по-тежко наказание в други. Господин Вос казва, че въпросът трябва да бъде решаван на, в хоризонтален план. Дискусията е, в рамките на хоризонталната група е начинът по който трябва да вървим напред. На Бен би ми се искало комисията да представи в някакъв документ своята представа за минималните санкции. И след това тази идея следва да се обсъди и у нези държави, които по принцип са против минималните санкции, могат да решат да ги приемат. Ако решим че на европейско ниво трябва да има минимални санкции, трябва да се предприеме следваща логична стъпка. А именно да се започне с най-сериозното престъпление. Фалшифицирането на еврото е изключително тежко престъпление тук става дума за сериозно престъпление, за нарушаване на целостта на личността. Нека да започнем с една хоризонтална дискусия, след това да видим какво точно представлява престъплението. Сега Европейският съюз ни казва, че финансите на Европейски съюз са изключително важни, след това имаме нужда от минимални санкции, но аз не смятам, че това е най- лошото възможно престъпление и затова съм внесъл изменения, с които премахвам всякакво позоваване на, на хоризонталните санкции. Сега ще дам думата на комисията, но не знам дали иска да се изкаже. Благодаря, господин председател. Представлявам ОЛАВ като служба на като служба на Европейската комисия. Благодаря на докладчика за чудесното сътрудничество по този въпрос. Благодаря и на докладчите в Сянка. Искам да спомена и доброто сътрудничество с председателството. Защо предлага комисията това предложение възоснова на член 83 от Лисабонския договор? Целта е да се модернизира съществуващата нормативна база. Второ, използваме тази възможност да приложим по-ясни възпиращи средства за да се борим срещу фалшификацията на еврото. Целта ни не е да има дискриминация. Защо смятаме, че трябва да засилим защитата на еврото, по-конкретно фалшификацията? Получаваме доклади за нивото на заплахата от Европол. Наскоро получихме статистически данни от ЕЦБ в които е, се вижда, че броят е, на случаите на фалшифициране на еврото се увеличава и с оглед е, на и особено с оглед на въвеждането на новите банкноти има нужда от ясен и мощен възпиращ инструмент. Въведахме ни минимални санкции в предложението, отчитайки принципите на съразмерност. Това е причината, поради която въведахме финансови прагове. В крайна сметка предвиждаме съдята да е този, който да вземе предвид смягчаващите или отежняващите обстоятелства. Също така е използваме статистически данни, според които мнозинството от държавите членки вече са въвели в националното си законодателство минимални санкции за това много сериозно нарушение. Жертвите са както гражданите, така и държавите. Ето защо комисията подкрепя у нези депутати, които са за въвеждането на минимални санкции. Радваме се, че получихме тяхната подкрепа. Радваме се също така, че има и подкрепа за е, идеята за минимални санкции 8 години. Това е разпоредба, която вече съществува в съществуващо законодателство и не бива да се отказваме от подобна мярка. Обедени сме, че това трябва да остане част от законодателството. Комисията е наясно с това, че всяка система на санкции трябва да бъде съразмерна и да отчита конкретните обстоятелства. Ето защо разчитаме на преценката на съдиите, който, които взимат предвид конкретните обстоятелства по делото. Затова сме въвели и конкретен, конкретна разпоредба. По-нататък се спомена изборът на юрисдикция. В, Европ... в съществуващото европейско законодателство е застъпен принципът за е, юрисдикцията на гражданите на съответната страна. Много се радвам, че водим тази дискусия и сме готови да сътрудничим с вас по отделните изменения. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на докладчика който да резюмира и да отговори на някои от въпросите. Много се радвам, че защитата обхваща и други валути, а не само еврото. Ще ви бъда благодарна, ако се спрете на този въпрос, госпожо Макентайр. Благодаря, господин председателю. Намирам дебата за много положителен и съм благодарна на всички докладчици в Сянка. В целия Европейски съюз подправенето на всеки паричен знак трябва да се възприема като тежко престъпление. Както казахте, господин председателю, мерките за защита на еврото и на другите валути срещу подправянето, например тези от Обединеното кралство, и ние много се радваме, че валутата на Обединеното кралство лирата стерлинга ще бъде защитена и се надяваме във всяка страна да бъде преследвано по най-строг начин това престъпно деяние, защото подправенето на парични знаци е тежко престъпление. Има известно разминаване с мнение, в мнението обаче по отношение на минималните наказания. Получих подкрепа за това да не се включват минимални наказания от различни политически групи, но е, ето в онази част на залата не са съгласни с мен, но не бива това да се явява основна спънка и да пречи на напредъка по доклада и приемането на съответния законодателен акт. Вземам преди всички направени до тук бележки ще продължа да работя по компромисни изменения и съвсем скоро ще има заседание с докладчите в сянка с надеждата, че скоро ще постигнем споразумение. Благодаря, казва председателя. Вие сте Макентайер, аз съм Къркоп, Сиреч нашите предци са шотландци и можем да обърнем поглед и към шотландските парични знаци, а не само тези на Англия. Благодаря на всички. Актуална информация. Гласуването е отсрочено и докладчите в Сянка ще проведат среща с основния докладчик. И сме благодарни и на Олаф за помощта, която оказаха. И така, сега минаваме на седма точка от дневния ред. Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети страни с цел научни изследвания, образование, ученически обмен, платен и неплатен стаж, доброволческа дейност и работа по програми ОПЕХ. Е. Докладчика е Сесилия Викстрюм. И по време на срещата на комисията Либе на 9 юни госпожа Викстром внесе проекто доклада, предложението за директива. 10 септември беше крайния срок за измененията. 128 изменения бяха внесени. За момента тези изменения само са на различни езици, доколкото разбирам ще бъдат преведени до 28 септември. На 17 октомври ще има заседание на комисията Либе и така най-напред думата на докладчика, след това комисията и председателството, ако желаят да направят коментар по измененията, след което ще открия дебата. И сега госпожа Викстрем. Благодаря, господин председателю. Много се радвам да имам възможност да обсъдим тази важна директива днес след обеда. Тя обхваща различни групи студенти, научни работници от трети страни. Предложението на комисията слива две стари директиви – и допълва с някои нови категории. За мен предложението на комисията е добро и в моя доклад, който бе внесен преди лятната почивка, се явяват някои изменения, които ще доусъвършенстват текста според мен. Важно е да бъдат въведени по-ясни правила и Европейския съюз да стане по-привлекателен, нещо, което е много важно, тъй като от нас се очаква да продължим да привличаме хора от други страни да работят тук. Имаме демографски предизвикателства поради застаряването на населението и въпреки, че Европа се явява привлекателен трудов пазар, а, тези неща сега се променят и има други части на света, които по-успешно привличат квалифицирана работна ръка. В Европейския съюз ние не успяваме да се справим с това до сега и трябва да се възползваме от възможностите. Приветствам включването от комисията на новите категории. Приветствам и разпоредбите, които са задължителни. Увеличаване на достъпа до пазара на студенти и ученици. Предвиждане на мерки за закрила по а, процедурите. И също така разрешаването на студенти и научни работници да търсят работа след приключване на тяхното образование или научна работа. Предлага се удължаване на този срок до 18 месеца, 6 месеца над предложеното от комисията и разширяване на териториалния обхват, не само една държава членка да е включена. Имам някои въпроси, свързани с удължаването на сроковете, но трябва да спомена, в Германия точно така стоят нещата. В Германия срока е 18 месеца след приключване на образованието или научно-изследователската работа. Модела се оказа успешен и тъй като Германия е двигателя в економически план в Европа. Знае, че не всички обичат да го казват, но аз го соча, тъй като в Германия е постигнат успех, защо да не бъде мултиплициран. В Нидерландия срока е 12 месеца, в Швеция е 0. Ние всъщност даваме 10-12 дни на завършилите да напуснат страната, след като са приключили своето образование. Разпоредбите за семействата на научните работници трябва да се прилагат и за семействата на учащите се, защото те могат да са по-възрастни в момента, в който завършат висшето си образование. И не е толкова необичайно вече да имат и семейства, тъй като искаме да ги привлечем, тук би трябвало да ги улесняваме. И също така отмяна на разрешение не трябва да е задължително, защото държавите членки би трябвало да имат гъвкавостта да четат обстоятелствата и фактите преди да отменят разрешението или отказ на основата на обществена политика за сигурност или здравеопазване, трябва да се прилагат изключително съобразно поведението на гражданина на третата страна. Миналата седмица, както вече споменахте, господин председателю, бе крайни, изтече крайния срок за измененията над 100 бяха внесени, 128 да бъдат точна. Благодарна съм на всички колеги, които внесоха тези изменения и съм убедена, че вашият принос ще повиши качеството на доклада. Много от измененията целят едно и също, а именно обхващане на всички категории, като ученици, участващите в доброволчески организации и ОПЕР. Разбира се, има нещо много положително в доклада и съм сигурна, че ще съхраним духа на сътрудничество и компромис. Има някои изменения, които засягат теми, които трябва да бъдат договарени, а именно за сезонните работници и това са хоризонтални въпроси и се надявам, че ще бъде постигнато споразумение по тези досията, за да можем да предвижим и това. Става дума за мобилността, дължимите такси и така нататък. Сега разработваме някои компромисни изменения. Ще вляза във връзка с всички докладчици в сянка и тези, които са внесли изменения. Както казах преди лятната вакансия, много амбициозни срокове са заложени в парламента и много се надявам, че съветът ще бъде готов да изпълни своите задължения преди края на мандата на парламента. Това би било една чудесна цел и голямо постижение за парламента ние не знаем кой ще застъпи тук по време на следващия мандат. Ако сега имаме възможност да създадем една добра директива, нека го направим. Благодаря. И сега се обръщам към докладчиците в сянка. Благодаря. Аз също приветствам предложението на комисията и доклада на госпожа Викстрем. Много важно е да си дадем сметка, че европейската економика се нуждае от а, развойна дейност, от иновация, за да бъде конкурентно способна. Наш, в а, нашите економики обръщат голямо внимание на иновациите. Много е важно научно-изследователската работа и за това тук става дума за една директива, и на европейско ниво не бива да влизаме прекомерно в детайли а, за това как ще проработи, за да не създадем по-голяма бюрокрация за държавите членки, различни изисквания за процедури и административна работа. По-важно е да упростим нещата, да ги хармонизираме, за да гарантираме правна сигурност, последователност и нещо, което също е част от доклада, да улесним мобилността в Европейския съюз. По конкретните въпроси, пак без да влезам в детайли, сроковете за даване на отговор за приемане. Тези 16 дни са разумни и ще проработят. Има разлики между държавите членки и честно казано това създава трудности за изпълнението. По въпрос за студентите и научните работниците, за възможността им да останат в Европейския съюз след като са се дипломирали. 12-месечното предложение е голямо подобрение, но мисля, че трябва да сме гъвкави. В Швеция не е нула. Там има а, възможност а, да работна ръка да навлезе в страната. Ако студент или научен работник има работен договор, договор за работа, той може да остане, така че няма и ограничение във времето. Зависи дали вече си прият официално прав, нали, по законен път на пазара на труда. Принципа е да не станат хората зависими от социалната система на държавата. По въпроси за достъп до работа за студентите, аз съм внесла изменение. Не трябва да навлизаме в детайли, да постановим принципа, че студентите трябва да имат достъп до пазара на труда. Още докато учат. А дали да решаваме в тези директива колко часа да им се позволява да работят, а, ако видим какви са, а, трудов, какво е трудовото законодателство на отделните държави членки, а, ще а, се съгласите, че всичко трябва да е съвместимо с тях. По въпроса за равното третиране ще помоля комисията да поясни, ако обичате член 21, преамбил 35. Там не става ясно кои групи имат право на такова равно, равнопоставено третиране тъй като ние приехме директивата за единствен достъп и е много важно, разбира се, да има възможност да пътуват в друга, да отидат в друга страна. Въпроси като събирането с семейството, помощи за семейството кои а, категории, това всичко така, ще имат а, право на това, това трябва да се а, дообсъди. Още веднъж благодаря на Сесилия и на всички станали докладчици в Сянка. Благодаря господин председател. Председателя, благодаря госпожа Хат. Благодаря. От името на Таня Фаян, на докладчицата в Сянка. Искам да благодаря на докладчицата за отличното сътрудничество, за чудесната работа. В нашата група ние почти изцяло подкрепяме доклада. Таня внесе 17 изменения които сме обсъдили най-подробно в заседанието на докладчиците в Сянка. Благодаря. Това е всичко от Таня. Председателя госпожа Веча от името на докладчик в Сянка. Най-напред искам да извиня докладчика в Сянка, защото е... не може да присъства сред нас по семейни причини. Както каза докладчикът, е, този законодателен акт е, е, върви в правилната посока. Това са предложения, които Комисията по култура изисква, за които Комисията е, настоява отдавна, за да улесни влизането на граждани трети страни в нашите страни. Внесли сме изменения с цел улесняване на процедурата. Сега държавите членки са тези, които трябва да вземат решение. Разбирам позицията на ЕНП, но заедно с това си казвам, че трябва да убедим държавите членки да спазват хартата за основни права и да държим сметка за баланса между гражданите на Европейския съюз и гражданите на трети страни, особено тогава, когато тенденциите в държавите членки не са такива, каквито ни се иска. Ето защо много се радвам, че можем да направим нещо, за да потигнем държавите членки да усъвършенстват своето законодателство. Благодаря. Преди да се обърна към комисията, ще кажа и аз две думи по този въпрос, като докладчик в Сянка на Екаре. Да, мярката е насочена в правилна посока, да се повиши атрактивността на Европейския съюз като цяло, като дестинация на а, високо образовани мигранти. Да, ние живеем в един конкурентен свят и като знаем какви са економиките на нашите държави, ние се нуждаеме от тези мозъци от извън Европейския съюз да допринесат е, за качеството на работата. И то, целта на много правителства на държави членки е да се снижи нетната миграция, но на мен ми се струва, че реформата на иммиграционната система а, трябва да бъде такава, че да привлича висококачествени научни следователи, и студенти в университетите. Много мерки за привличане на тези хора вече се вършат на национално ниво и миграционната политика е на, преди всичко въпрос на национална политика. Така че много важно да постигнем необходимия баланс а най-общо казано, държавите членки са тези, които си коват политиката в тази област, но е важно и да гарантираме, че а, сме постановили едно ясно разбиране че не е, подкрепяме или не извиняваме по, никой, по никакъв начин неравностойно или обидно отношение към хора, които искат е, да дойдат е, от всякъде в света, в Европейски съюз, за да допринесат за общото благо. Затова смятам, че предложението е много важно. То ще бъде обсъждано за напред, а междувременно искам да чуя какво ще каже представителя на комисията от негова, от тяхна гледна точка. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на докладчика госпожа Викстрион. Благодарна съм и на депутатите, които внесоха изменения. Повечето от тях са в смисъл и на нашето предложение и често са и много по-амбициозни от нашето. Ние се намираме в началото на преговорите, но виждам, че напредваме бързо. Ние в комисията ще продължим да оказваме подкрепа, за да постигнем споразумение колкото може по-бързо, само при условие, че текстът бъде амбициозен и няма отстъпление. Не би трябвало да имаме директива за студенти, изследователи и отделно за доброволци работещи по програми ОПР. Благодаря за подкрепата. Повечето от измененията са в смисъла на предложението на комисията. Включват се нови категории, които са задължителни. Всъщност това предложение е насочено към повишаване на конкурентноспособността на Европейския съюз и способността му да привличат талантливи млади хора, но също така и културен обмен и защита срещу експлоатация на някои от групите, които са предложени от комисията. Подкрепяте достъп до пазара на труда и възможността студенти и следователи да останат след като приключат следването си, да създадат предприятие Целта е да се разреши на тези лица да останат при определени условия, след като а, си намерят работа или съдат компания, започва да се прилага националното законодателство. Някои от а, измененията излизат извън рамките на предложението на комисията. Ще ги обсъдим. Трябва да следим за това да има хармонизация. Разбирам целта на предложението за факултативно на хармонизация при издаването на разрешителни, но това намалява хармонизацията и повдига въпроси, свързани с вътрешната мобилност. Що се отнася до мобилността вътре в Европейския съюз, е, това е допълнителна полза от директивата. Надявам се, че ще продължим да проявяваме амбиция и използвам тази възможност да кажа, че се надявам, че скоро ще постигнем споразумесие по директивата за корпоративна мобилност, а също така и за сезонните работници. Имаше конкретен въпрос от госпожа Кораца Билт за правата Мисля, че в дискусията можем да подобрим разпоредбата, за да стане тя по-ясна. Правата за равно третиране, които се регулират от единното разрешително. Това се отнася не само за лицата, които работят, но и за тези, които имат право да работят. Тоест, тоест някои от категориите, които в предложението са обхванати, т.е. студентите, но изследователите предлагаме да излезем и извън рамките на директивата за единното разрешително, например за изследователи, предлагаме да няма ограничения по отношение на социалната сигурност, това число семейните добавки. Това не е ново предложение, тъй като е част от европейското законодателство. От друга страна, излизаме, е, разширяваме обхвата и предлагаме е, добровол, осъществяващи доброческа дейност е, платените и неплатени стажанти, работа, програми ОПЕР да бъдат третирани по равен начин. Може би в дискусията можем да изясним нещата. Нашата, нашето желание е да бъдем от полза в хода на дискусиите. Председателят, благодаря. Приветствам е, представителя на литовското председателство. Благодаря, господин председател. За мен е чест е, да говори от името на председателството. Благодаря на докладчика за активната позиция и за експедитивността, с която бяха внесени измененията. Съветът също иска да ускори работата. Ние сега сме на етап на второ разглеждане на текста, но вървим бързо. И вече виждаме общите очертания на бъдещата позиция на съвета. След като изслушах измененията, предложени от вас, по някои можем да постигнем съгласие, тъй като те са били обсъдени в съвета. Например, съветът има нужда от допълнително а, доизясняване. изясняване като например приемащата организация, разпоредбата за равното третиране следва да се ревизира. Изслушах е, госпожа Кураца Билта. Благодаря за това, че застъпихте становището за гъвкавост, особено що се отнася до националните трудовоправни отношения. Това е много важно. Мисля, че трябва да имаме повече гъвкавост при определяне на часовете за работа. Нека да ви напомня за контекста, в който се договаря директивата. Няколко години след економическата криза, някои държавни, е, някои, в някои държави членки броят на безработните е много голям, в някои държави членки младежката безработица е около 2 милиона и половина, макар и да не съм съвсем сигурна за цифрите, така че съветът не може да не отчита отражението на кризата върху пазара на труда. Ето защо държавите членки искат да защитят своя пазар на труда и което обяснява и по-предпазливото отношение на съвета. Съвета иска за повече предпазнози, за да се избегне злоупотребата с предвидените възможности. Ето защо всяка инициатива на парламента, която изглежда по-амбициозна от първоначалното предложение на комисията, ще срещне определена предпазливост от съвета. Съгласни сме, че учените, студентите, и всички, които могат да допринесат със, своите, със своя интелект към Европейския съюз, трябва да бъдат улеснени и съветът е за усъвършенстване на схемата за мобилност вътре в Европейския съюз. Ето защо ние смятаме, че трябва да се работи по директивата за, корпорат... за прехвърляне е, от страна на фирмите. Е, те също... Тази директива може да се използва като модел. Ще спра тук е, и е, ще ви благодаря за, за експедитивността, с която работите. Благодаря. Благодаря и аз за тези това много цялостно и пълно изказване. Сега ще помоля госпожа Викстриом да а, обобщи. Благодаря, господин председателю. Цита, цитира ви. Ние живеем в един конкурентен свят, свят на конкуренция и както казаха колегите, става дума за иновации, за конкуренция и това, че Европейския съюз трябва да е по-привлекателен за квалифицираната работна ръка. Както каза колежката Анна Мария Кораца, да не се впускаме в повече бюрокрация, да има правна сигурност и да е по-лесно за хората, които вече са пристигнали тук, да останат. Онези, които правят докторати, следват в университетите. Трябва да ги приветстваме тези хора тук, защото те вече са получили качествено образование в нашите университети. Хубаво да останат да работят като научни работници в различни сфери. Нека се върна сега на търсенето на баланс. Някои колеги се спряха на това. Обедена съм, че можем да го направим. Знаем, че съветът иска да върви понякога в различна посока, но съм убедена, че в духа на компромиса ще намерим доброто решение. Но не бива да забравяме, че твърде много млади и квалифицирани хора с докторати от наши университети веднага напускат и взимат еднопосочен билет за САЩ, Канада и Австралия. Ние им осигуряваме образованието, но не трупаме никаква печалба от това. Всъщност имаме едно изтичане на мозъци. Това се случва в моята страна и в други страни. И трябва много сериозно да помислим по този въпрос и да го спрем. Може, разбира се, да се аргументирате и в обратната посока, но държавите член, която познавам най-добре, в която съм била на съвета на настоятелите, ректора ми каза, че този проблем трябва да бъде решен, тъй като един ден някой от докторантите ще работи в екип, който ще открие лек за спин, например. Така че защо да осигуряваме качество на образование, след което вече образованите да напускат? Затова трябва да подходим с решимост и открито. Не бива да има бюрокрация, не бива да сме късогледи. Трябва да подходим към това досие открито и да мислим за бъдещето. Защото бъдещето ще ни изправи пред още много предизвикателства и ако сме гъвкави, ако не сме късогледи и тесногради, ще осигурим свободно движение в Европа и Европа на конкуренцията и на иновациите и ще бъдем привлекателни за другите страни в света. Много ви благодаря на всеки един от вас за участието в дебата и с нетърпение очаквам съвместната ни работа по всеки член от това предложение и в крайна сметка ще се поздравим с успех. Благодаря, казва председателя. Не сме приключили с това досие. Госпожа Пападополо не бе тук по-рано, но тя всъщност е автор на проекто Становище от Комисията по заетостта и тя изяви желание да вземе думата. Надявам се докладчика няма да има нищо против. Моля да ме извините, че закъснях, но не е лесно да се лети днес. Все пак пристигнах високо ценя това, което е направила комисията Либе и по-конкретно Сесилия. Обедена съм, че дълго ще обсъждаме тези теми, тъй като наистина трябва да намерим баланса. Мисля, че доста хора имат предвид онова, което се случва в Европа днес. Говорим за изтичане на мозъци. Да, имат такова изтичане на мозъци на хора, които са обучени в държавите членки. В моята страна, в Испания, в Гърция това се случва и поради економическите затруднения и безработицата. Тези страни страдат от изтичане на мозъци и тези хора не отиват в Великобритания и Германия или САЩ и Канада. Не, те търсят работа в арабския свят като строителни инженери. Така че казвам всичко това от гледна точка на заетостта и искам да ви кажа най-откровено, че за да бъдат изпълнени всички разпоредби на предложеното от комисията, има някои, които изискват по-задълбочен анализ. Ако вие сте швед, германец или от някоя Централна европейска държава, вие имате конкретно отношение им към това изтичане на мозъци. Когато има свободни работни места, в Европа и дойдат тези хора от трети страни с стипендии, би трябвало да могат всички да извлекат полза. Нека да не забравяме, че когато аз следвах в САЩ с пълна стипендия, те ми казаха, че щом приключа, ще трябва да се върна в родината си, за да печелят всички, за да имаме добре образовани европейци, които могат да се върнат в собствените си страни и уния, които са дошли от трети страни, да си се върнат в тези страни, за да подобрят економическото положение там. Така че истината е някъде по средата. Не можем да бъдем прекомерни оптимисти. Ако позволим на тези хора и техните семейства да останат в Европа, всичко ще е хубаво в Европа, що се отнася до конкуренцията. Да, но трябва да подходим малко по-внимателно, особено ако има някакви разпоредби, които не са правно задължителни когато се зачетох в това досие, аз си казах, комисията всъщност внася едно предложение, което въвежда най-различни категории. Не може всичко да го сложите в една директива, защото те са много сложни, има големи разлики между категориите. Повече са разликите, отколкото приликите. Така че благодаря за усилията. Някои от позициите, които са заложени, а, Комисията по заедостта ги разглежда под друг ъгъл и се надявам да бъде намерено равновесието за да може, що се отнася до равните възможности и хуманитарни въпроси, с тези хора да не бъде злоупотребявано, но в същото време да не забравяме актуалното положение а, в европейските държави, да не забравяме кой е най-добрия вариант. Не бива да забравяме и субсидиарността, защото държавите членки трябва да имат собствено мнение и да го отстояват. Благодаря ви много за това изказване, което допълни обсъжданията. Гласуването в комисията Либе ще бъде на 17 октомври. Почти изчерпахме дневния ред. Точка 8 я отлагаме. Госпожа Бенова не може да дойде тук но така или иначе трябва да заложим крайен срок за измененията, за да постигнем напредък. Крайният срок е 24 септември по обед и щях да прескоча към пакета с мерки за границите, обаче утре в 9 часа ще има нещо много вълнуващо, затова лягайте си рано, за да можете в 9 часа да дойдете на работа. Благодаря за присъствието и обявявам заседанието за закрито. Thank you very much.